нужда от повече усилия, от повече мобилизиране, от повече разбиране на финансовия контрол и на всякакви други контроли. Благодаря. Господин Звери има думата. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Spoštovani.